e più lontano. Dear colleagues, Скъпи колеги, можем да започнем работа. Започвам с едно съобщение. Съгласувано с координаторите предлагам добавяне на точка от дневния ред тази сутрин, а именно обмен на становища с комисията за въпроса с Volkswagen. Това да бъде... No objection, we can adopt this modification. Това е точка 9а. Ако нямате нищо против, нека да приемем това изменение. Is adopted and now we can... Приема се с изменението дневния ред и сега преминаваме към гласуването. Точка 6. We start immediately. Емендаменто 11. И така преминаваме е, към е, гласуването. Изменение 11 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Респинто. Отхвърля се. Of... Много моля членовете на различните политически групи да дойдат и да седнат по групи в тази зала никак не е лесно. Когато много назад седят някои отделно от групата си, затова моля заместниците от ТНП да минат наляво. Изменение 12.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 Въздържали се? Нека да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването? Отхвърля се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се и изменение 22. За, против, въздържали се, проверяваме го електронно. 22. 22. 22 гласуваме. Авете вотато тутти. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме преамбюла. Едно за, против, въздържали се, приема се. Изменения 2 и 3 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменения 4. А искате да проверим ли? Добре, проверяваме. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се изменение 5. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се.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 окончателно гласуване поименно по електронен път. Авете вотато тутти. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Апровато. Приема се. Продължаваме сега Гласуваме по точка 7 предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за изменение на регламенти 715 и 595 относно намаляването на замърсяващи емисии от тежки превозни средства. Гласуваме компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменението на прецел 60. Кой е за изменение 60? За, против, въздържали се, отхвърля се. Минаваме на гласуване на компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 62. Прецел. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отново изменение на прецел 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 68 за, против, въздържали се, ще го проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Минаваме на 79, първа част. Заедно с 80. Не е ли идентично? Да. Заедно с 80, първа част. За, против, Въздържали се, отхвърля се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заедно измененията 83 и 18 на имко, защото са идентични за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме. Компромис 1. За компромис 1. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме изменение 112 на Балас и други. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме изменение Тран 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме изменение 113. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116. Гростет и други за, против, въздържали се, ще го проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме. 118 и 119 идентични. За. Против въздържали се, отхвърля се. Ще проверим, да. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Извинявам се, приема се. Гласуваме. Не гласуваме имко 25 а, минаваме към изменение 9 по съображение 1А. За, против, въздържали се. Ще го проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. минаваме на Тран 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 26 и имко 4 идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение Тран 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 29 за, против, ще го проверим. Avete votato tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Вотя. Гласуваме изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, ще го проверим. Avete votato tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 35. За. Само социалистите. Против всички останали. Отхвърля се. Имко 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 40. За против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение имко 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 43. За, против, въздържали се, отхвърля се. 44. За, против, въздържали се, отхвърля се. 46. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по електронен път проект от доклада с приятите изменения. Моля, гласувайте. Авете votato tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме сега законодателното решение с така приятите изменения. Моля, гласувайте. Avete votato tutti. Il voto... Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме мандата за преговори, който се състои от две части. Да се започнат преговори и да се утвърди състава, както е посочен в проекта. Тук се изисква мнозинство от 35 гласа. Моля да гласувате. against. Against? Il voto è chiuso. Добре, край на гласуването. Добре. Гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори. Okay. We make another time the vote because it was not clear. Прегласуваме, защото не на всички стана ясно. Now the EPP is in favor. Okay. А, сега вече НП е за всички ли гласувахте? Някой още не е гласувал. Добре, край на гласуването огромно мнозинство. Поздравявам докладчика Алберт Дес. Гласуваме сега доклада по собствена инициатива на колегата Парньо към нов международен, ново споразумение за климата в Париж. 42 е първото изменение, което гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36 за, против, отхвърля се. Изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43а. А. Против, въздържали се, приема се. Изменение АФЕТ 2А. За. Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменение 45. За, против, въздържали се, проверяваме. Avete votato tutti il voto? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. А, отхвърля се. 34 на 34. Гласуваме изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 с устно изменение от докладчика. То е написано в вашия списък за гласуване. Имате ли възражения срещу устното изменение? Не, значи можем да огласуваме с устното уточнение. На две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Ще го проверим. Avete votato тут. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 53. За против, въздържали се, приема се. Гласуваме компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 57. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 59. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме компромис 2. За, против, Въздържали се, приема се. Минаваме на 68-о изменение. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 3 3. С разделено гласуване, поискано от НП, първа част. Първа част. За, против, въздържали се, проверяваме. Веспинто. Eh, voto è chiuso. Respinto. Край на гласуването отхвърля се. Значи не можем да гласуваме втора част. И минаваме на 67 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме... Трябва да гласуваме Трам 13. Кой е за Тран 13? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 кой е за компромис 5? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Гласуваме изменение 101 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме компромис 20. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме и 3.33. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме Амблок 102, 108, 109. За, против, въздържали се, приема се. Не гласуваме Тран 1Б, а компромис 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. Минаваме на ИТРЕ 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. 170. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме изменение 117 за, против, въздържали се. Ще го проверим. Avete votato тутти, il voto. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Спинто. Отхвърля се. Votiamo adesso l'emendamento 128. 128 гласуваме сега. За, против. А, извинявам се. Извинявам се. Разбира се, че преди това трябва да гласуваме компромис 7. Е, компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. А сега вече гласуваме 128. За, против, въздържали се, ще проверим. Avete votato tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 79. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Not in my voting list. Поне в изменение 79 трябва да гласуваме. C'è stata una modifica che avete venuto ieri sera, non, non è coperto, it's not covered by the compromise. Yesterday there was... Uh, okay, we have to vote. Okay? Добре, трябва да го гласуваме. Изменение 79. За. Против въздържали се, ще го проверим. Авете вотато тут. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 33 на 33. 80. За. Против. Отхвърля се. Изменение 81. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме на изменение 136 на две части. Кой е за първа част? Против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 139 за, против, въздържали се, ще го проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 34 на 34 отхвърля се. Гласуваме <clears throat> компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме изменение Тран 2. За. Против въздържали се, приема се. Изменение Тран 4Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение Тран 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение Тран 7 за, против, въздържали се, ще проверим. Авете votato tutti. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 33 на 33. Отхвърля се. Сега гласуваме Тран 8 на две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 9 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме ИТРЕ 29Б. А то пада, казва председателя. Тогава гласуваме Тран 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме Тран 11. За, против, въздържали се, приема се. Тран 12 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. И 3-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.11 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме и 3.26 за, против, въздържали се, приема се. И 3.30 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.31а за,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 И 15 За, против, въздържали се, приема се. И 16 За, против, въздържали се, отхвърля се. И 20 За, против, въздържали се, приема се. Минаваме на компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 13. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 9.18. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме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 14 б. За. Против. Въздържали се, приема се. Гласуваме. Емендаменто 14b new, е, емендаменто 191. Кия а фаворе? Изменение 191. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 193-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 199 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 201 за, против, въздържали се, приема се. 206 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 200, 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 35А за, против, въздържали се, приема се. 9 1 С за, против, ще го проверим. Изморихме се, нали? Още малко. Il voto Кюзо. Край на гласуването. Отхвърля се. Votiamo l'emendamento 66. Гласуваме изменение 66. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 207. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 208. За, против, въздържали се, ще го проверим. Avete votato тут. Всички ли гласувахте? Някой се бави, но вече приключихме с гласуването. Отхвърля се. 209 за, против, въздържали се. Ще го проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 211 и 921. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 212. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 213 и 922. За, против, въздържали се, приемат се изменение 9.14а. За, против, въздържали се, проверяваме. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-4 за, против, въздържали се, ще го проверим. Avete до tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 34 на 34 гласа. Гласуваме 9-8 за, против, въздържали се, приема се 9-9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 9-10А и 9-12А идентични. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 9-13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 1 за, против, ще проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме АФЕТ 3А. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме сега изменение 215. За, против, въздържали се, приема се. Минаваме на изменение 216. За, против, въздържали се, приема се. Афет 3C. За, против, Въздържали се? Проверяваме. Авете до тутти. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 217. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Някакви странни мнозинства се оформят. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Всички ли гласувахте? Край на гласуването отхвърля се. Гласуваме 52-ро изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 218. За, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 220 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 222 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 3D за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме и 336 на две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. Не. 223 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Минаваме на ИТРА 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме Изменения 54 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме и 32 за, против, въздържали се, приема се. АФЕТ, до... искате да проверим? Проверяваме. Авете водато тутти. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение АФЕ 4Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверяваме. Авете водата тук. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Пинто. Отхвърля се. Votiamo adesso. Гласуваме изменение 225. За, против, въздържали се, приема се. 226. За, против, въздържали се, приема се. 227. За, против, въздържали се, приема се. Афет 11. За, против, въздържали се, приема се. Не, не, 9-10 бе не се гласува. 229. 229 гласуваме. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 230. За, против, въздържали се. Приема се. Тран 1А. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 1. За, против,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 Искате да прегласуваме ли? 7. За, против, въздържали се, приема се. Сега трябва да гласуваме изменение 9. Не, компромис едно вече гласувахме. А и го приехме, освен това.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 Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 25. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 28. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 33. За, против, въздържали се, отхвърля се изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30, не 26, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27. Добре, ще го проверим. Абейте водата тук. Всички ли гласувахте край на гласуването? Приема се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 29 за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 31 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Avete votato tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега заключително гласуване Гласуваме поименно по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика и заместник-председател господин Пърньо. Приключихме с гласуването. Thank you. Jerusalem.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 usare quello per il web streaming. Quale? Anche se dove è I have to use this one. no problem, we can share. Dear colleagues, we can... Уважаеми колеги, можем да продължим своята среща с точка 9 от дневния ред. Както добре знаете, работим, за да се подготвим за КОП-21, което е част от рамковата конвенция на ОНЕ за изменение в климата. Координаторите решиха, че през месец юни се срещаме. По принцип е решено, че ще се отдели време през септември и ноември тук в комисията, за да можем да говорим с ключови участници в преговорите. Госпожа Тина Бирмили, която е изпълнителен секретар на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Виенската конвенция за озоноразрушаващи вещества. И ще имаме срещи декември и ноември. Обмена на мнения ще бъде от изключителна полза за нас и за това приканвам госпожа Тина Бирбили да изнесе пред нас своята реч. По-късно ще започнем дебата между колегите, за да може да зададем допълнителни въпроси от гледна точка на КОП-21 в Париж. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е голяма чест да бъда тук. Благодаря ви за възможността да споделя с вас уроците, които научихме във връзка с протокола от Монтреал и Виенската конвенция, които са и свързани с разговорите за околната среда, които ще се проведат по-късно през годината. Представете си следното. Ако земята беше кошница с плодове, то озоновия слой е тънкото фолио, която я подкрива. Толкова тънък и уязвим е озоновия слой. Точно този а, слой филтрира смъртоносната ултравиолетова радиация от Слънцето и защитава живота на Земята. Намирането на дупка в озоновия слой над Антарктика през 80-те години показа на международната общност, че имаме наближаваща екологична катастрофа. 28 страни подписаха Конвенцията за защита на озоновия слой преди 30 години и днес 197 страни са подписали тази конвенция и участват в, зна... в значителните усилия да се намали световното затопляне. 2015 е 300 годишнина от подписването на Виенската конвенция. На къде върви тази а, история и какво е важно за тези, които се занимават с оформяне на политиката? Можем да подчертаем три основни неща. Имаме по принцип съвместни усилия на 193 страни Имаме споразумение във връзка с финансирането и технологията, за да можем да сближим своите цели като нации и да действаме заедно за постигането. И освен това работим за положителни резултати, задаваме график, който трябва да бъде отчетен по време на международните преговори. Какви са положителните резултати от всички тези общи усилия? От гледна точка на околната среда, Монтреалския протокол доведе до извеждането на 28% от веществата, които разрушават озона в световен мащаб. Като резултат от това, тези разрушаващи вещества са били намалени и а, учените предвиждат, че озона ще се върне в нивата от 1980 година до 2060 година. Озона се самовъзстановява и ние се справихме с един а, с един ремонт, ако можем така да го наречем, на световна на световен мащаб. До 2 милиона случая на рак се а, избягва до 2300 година. Само в Штатите 283 милиона ще бъдат случаите на избегнат рак до 2100 година, като 8,3 от тях милиона са случаи на меланома. Освен това, тенденция доведе до иновации, промени се потреблението на потребителите в ежедневния ни живот, имаме по-ефективни производствени продукти и се промени дизайна на продукта, така че да се използват по-екосъобразни химикали. Протокола от Монтреал, освен това, доведе до трансфер на технологии с помощта на многогодишния фонд, до, което доведе до 3,5 милиарда щатски долара, трансферирани към бедните страни и развиващите се страни. Освен това се избегнаха проблеми с селското стопанство, с рибарството. Е, хората бяха защитени от последиците на нарушаване на озоновия слой. от 1987 година до 2060 година могат да бъдат спестени могат да бъдат спестени а, над 200 милиарда. Всички тези положителни неща се случиха заради дългосрочните ангажименти на страните, подписали документите, както и заради начина по който хората се отдадоха на каузата и придадоха смисъл. Когато бях приканена да обменя мнение с вас, ключовите политически ключовите участници в политика на Европейския съюз, исках да припомня историческата роля на Европейския парламент. Тази седмица в Нью Йорк ще имаме световната среща за усто... целите за устойчиво развитие и след два месеца, както каза вашия председател, в Париж ще се проведе срещата КОП 21. Договорите за опазване на озоновия слой са допринесли и за двата процеса. Това е един модел за съвместно действие, който може да помогне при изпълнение на програмата след 2015 година. Освен това, веществата, които разрушават озоновия слой, са и парникови газове. Действията, приети за изтегнете им от пазара по силата на Монтреалския протокол вече са довели до намаляване на 135 милиона тона въглероден диоксид и това е един от най-важните инструменти за намаляване на вредните въздействия към момента. всъщност това води до пет пъти по-голямо намаление, отколкото трябваше да бъде постигнато в първия период на протокола от Киото. И така вярваме, че нещата ще стигнат до прединдустриалното ниво. Хлорофлоровъглеродите въглеродите които сме успели е, да избегнем, всъщност иначе биха били равни на нивата в момента на въглероден диоксид. След 27... Е, ние сме един месец преди 27-та среща на срещите от протокол от Монтреал в Дубай. Тогава страните ще обсъдят как и защо протокол от Монтреал може да помогне да се работи с хидрофлоровъглеродите, една група химикали, които се използват вместо, въгле... вместо озоноразрушаващите вещества и които трябва да бъдат изведени от използване по силата на протокола. Както знаете, хидрофлоровъглеродите не разрушават озона, но са важни парникови газове и са едни от десете най-важни, включени в Конвенцията за изменение в климата. Така че страните ще обсъдят дали да се стартират официални преговори за управлението на тези хидрофлоровъглероди, включително и възможни изменения за извеждането от употреба по силата на Монтреалския протокол. Освен това, ще се обсъдят и четири отделни изменения, които са били внесени от северноамериканските страни, от индийските страни, от европейските страни и от островните държави. Има още много неща, които оставят да бъдат обсъдени и се нуждаем от много дипломация, за да се постигне консенсуса, традиционен за срещите по Монтреалския протокол. Европейския съюз започна с регламента, който беше прият и ако се реши, че ще се изведат от използване хидрофлоровъглеродите, това ще доведе до положителен ефект за околната среда, което е равно на 165 гигатона въглероден диоксид до 2050 година. и ще доведе до намаляване на световното затопляне с 0,024 градуса. Преди често имахме е, такива проблеми при смяната на охладителните течности. Ще разгледаме и ефективността, енергоефективността на охладителните или климатичните климатичните инсталации. В момента те са 900 милиона, скоро ще на 2,5 милиарда. Така че е важно да видим какво се случва, за да можем да разгледаме нуждите на тези, които в момента нямат достатъчно, достъп, достатъчно добър достъп до енергия. Така че нещата не опират само до намаляване на въглеродния диоксид. Зависи от правителствата да решат как ще използват опита от Монтреал, за да могат да се справят по начина по който се справиха с озоноразрушаващите вещества и с хидрофлоровъглеродите. Освен това ще се работи в сътрудничество с рамковата конвенция на ОНЕ за изменение в климата. Независимо каква е решението, е възможно тук да имаме синергия. Ще имаме Виенската конвенция, която ще работи заедно с протокол от Монтреал и рамковата конвенция на ООН. Възможно е да се създаде положителен прецедент за обвързващо решение в областта на климата при развиващи се и развити страни с, разбира се, различен график и различен степен на извеждане на тези химита, химикали но многогодишния фонд е разработен, за да може страните да се справят с своите задължения. Уважаеми членове на Европейския парламент, протокола от Монтреал доказа, че международните регламенти дават ясен сигнал към инвеститорите и тези, които се занимават с иновации. Научно-развойната дейност на промишлеността а също така водят и до економически ползи. От друга страна, съдържанието на нашите нормативни актове, начина по който ги използваме, може да позволи тези економически ползи да бъдат разпределени по-равнопоставено между държавите и да доведе до световно развитие. По този начин развиващите се страни могат по-добре да се конкурират на световния пазар, и да подобрят производството си. Монтреалският протокол е успешен за постигане на изтегляне от пазара на разрушаващите озона вещества. Освен това успя да събере научната среда, промишлеността и политически елит, за да се постигнат ключови резултати. Искам да ви благодаря на вас, като ключови играчи по отношение на политиката в Европейския съюз, за това, че имаме една добра история, която можем да разкажем за озоновия слой. Благодаря ви за поканата и се надявам от тук нататък да работим заедно и да проведем една добра дискусия. Благодаря много, казва председателя, за вашето изказване. Сега можем да започнем дебата между членовете. Започваме с колегата Джулайна. Госпожо генерален секретар. Много благодаря за убедителното представяне на неимоверния успех на протокол от Монреал. Когато а, знаем с какви трудности се сблъсква протокол от Киото и колко конференции на страните са ни необходими, за да се споразумеем, е почти цяло чудо, че всички държави по света са подписали протокола от Монреал. Цяло чудо са всички тези положителни резултати, които посочихте. А, нашия парламент а, винаги е бил голям поддръжник на протокол а, от а, Монреал. Ние винаги сме изпращали делегации на конференцията на страните и ще изпратим такава делегация и на 21-та конференция законодателството, което приехме, много помогна, за да изтеглим от пазара флорните газове и хубаво е, че това сега ще се добави и в протокол от Монреал. Има най-различни предложения. Чух, че има планове за сформиране на контактна група, която да се консултира по тези предложения. По традиция Саудитска Арабия е против, Индия е против, но като че ли положението там се е променило. Пакистан обаче е внесъл вето. Какви са основните а, причини? причини на противниците е, за включването на ФКВ газовете в протокол на, на Монреал? Стойностите ли или сроковете, които са предвидени? Какви са техните причини? Допълването на протокола с ФКВ газовете ще бъде огромен напредък, е, защото е, вие казахте, че някои от тези вещества имат сто пъти ефекта на въглеродния диоксид и ако изведем тези газове от употреба, ще сме постигнали огромен успех. Какви са според вас шансовете за успех за включване на тези газове и какви са причините на противниците? Благодаря, господин Лайнен. господин Перик. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik uh, vond het een mooie presentatie. We... Благодаря, господин председател. Чудесна презентация. Наистина много се говори по темата. Искам да поставя въпроса за чистата вода в комбинация с нещата, които посочихте. Не трябва ли да обърнем малко повече внимание на чистата вода?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 генералния секретар и да припомня, че преди години на една конференция в Атина тя беше министърка на околната среда. Аз бях просто скромен участник. Живота продължава, нещата се развиват и много се радвам, че вие сте днес при нас. Вашата презентация имаше две големи предимства. Първо беше кратка, второ беше много ясна. По темата за озона имаме наистина а, огромен напредък. А, оставам обаче с впечатлението, че останалите теми, с които се занимава нашата комисията, знаете, че а, а, имаме голям скандал в автомобилната промишленост. Оставам с впечатлението, а, че останалите теми, по които а, работим а, по тях има много бавен напредък и проблемите там се трупат. Благодаря. Thank you very much. And... Благодаря много. Давам думата на следващия колега. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това, че ни запознахте докъде сме стигнали по отношение на протокола от Монтреал. Въпреки това, аз имам известни притеснения, тъй като не говорим за една лесна цел. Струва ми се, че прогреса по отношение на протокол от Монтреал и преговорите се забавиха значително. Преди една-две години си мислехме, че това ще е един от малкото протоколи, който ще доведе до успех определено преди срещата в Париж. И сега изглежда, че Париж забавя напредъка по отношение на Монтреал. Искам да чуя как вие виждате това взаимодействие, защото непрекъснато хората в Париж или за конференцията в Париж говорят за Монтреал, а ми се струва, че хората, които работят по протокол от Монтреал, първо чакат да видят какво ще се случи в Париж. Прост пример за това е групата за контакт, която трябва да разгледа различните предложения и трябва да излезе с някакъв документ. Доколкото разбирам, такава група още няма. Така че, какъв е шансът да имаме успех в Дубай, като се има предвид, че по отношение на флорогазовете, не се знае какво ще се случи преди Китай. Преди време Китай, Китай каза, че ще се сътрудничи във връзка с флорогазовете, но като че ли нещата си останаха само на думи, а не на практика. Можете ли малко повече да ни кажете какво очаквате от тази група за контакт и какво се очаква да се получи като резултат в Дубай? И във връзка с различните предложения, които съществуват, може би нещата ще са малко трудни, защото задавам на вас въпрос, който по-скоро трябва да се зададем ние в Европейския съюз към Европейската комисия. Все пак искам да чуя вашето мнение. Наистина вече съществува законодателство. Аз съм до известна степен информиран за нея. Доста амбициозно предложение, но това, което в момента се разглежда в Европейския съюз, за тези страни, които не са по член 5, включително Европейския съюз, е много по-слабо от това, което Европейския съюз предлага за себе си. Така че това е нещо малко странно. Човек би очаквал, че богатите страни също ще тръгнат към посоката, в която се движи Европейския съюз по отношение на конкурентна способност на пазара. Поне бихме очаквали богатите страни да ни следват и наистина съм изненадан, че Европейския съюз не предлага такава стъпка. Искам да ми, да ми кажете какво мислите за това, което предлага Европейския съюз, за това, което ние правим. И последният ми въпрос е свързан с развиващите се страни, онези, които се очакват да подходят малко по-бавно към този процес. Не сме ли в опасност, имайки предвид, че технологиите напредват бързо? защото колкото повече време дадем на тези развиващи се страни, толкова по-малко те могат да се възползват от ускорените технологии, технологиите, които им позволяват да отбрежат напредък. Не ви ли се струва, че развиващите се страни трябва да се движат по-бързо? Благодаря. Господин Парньо, казва председателя. Уважаеми колеги, бих искал да благодаря да ви, да ви поздравя първо, защото Монтреалския протокол е една от успешните истории в борбата срещу измененията в климата. След като всички седнахме на масата, успяхме да елиминираме голяма част от газовете, които атакуваха озоновия слой, така че наистина определено имаме надежда за постигане на споразумение в Париж по отношение на всички парникови газове. Аз съм докладчик във връзка с КОП-21, срещата на партиите, конференцията на партиите и в този текст наблягам на факта, че елиминирането на хидрофлоровъглеродите трябва да е една от основните цели на КОП-21. Те представляват само 1% от парниковите газове, но този процент се увеличава. Често тези газове заместват по-стари, по-опасни вещества за озоновия слой хидрофлоровъглеродите и въглеродните диоксиди се увеличават с повече от 8% през последните години и виждаме, че борбата с климатичните изменения не е проста, не е лесна. Имаме добри намерения, но имаме много предизвикателства. По какъв начин можем да намерим пресечната точка на борбата срещу хидрофлоровъглеродите и тяхното пълно елиминиране? Дали това е възможно? след върховото замърсяване, което очаквам през 2050 година. Освен това, знаем, че трябва да има технологично развитие при производството и международна помощ, финансова помощ, за да се помогне на страните производителки, особено на по на тези, за тях, които са раз, развиващи се. многогодишния фонд към протокол от Монтреал от 90-те години, дали не трябва да бъде актуализиран? Госпожа Дордано, казва председателя. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо генерален секретар. Първо един коментар. Виенската конвенция, за която вие отговаряте, определя правилата за търговия с токи и защита на озоновия слой. Не смятате ли, че това е малко странно. Протокол от Монтреал постигна успех при елиминирането на хлорофлоровъглеродите, но сега трябва да елиминираме и техните заместващи вещества. Остава още много работа, която трябва да се свърши. Въпросът ми е свързан с това, което току-що казах. Искам да чуя вашето мнение по два въпроса. Какво смятате? че са, кои смятате, че са елементите важни за успеха на протокола от Монтреал и които биха помогнали на, за КОП-21 и след това споразумението за свободна търговия, като например трансатлантическото такова, дали те ще помогнат за защита на нашата планета и на природата. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя госпожа Килонен. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Kiitokset hyvästä esittelystä. Благодаря. за много доброто въведение в темата. Измененията в климата водят до сериозна криза с беженците, когато става въпрос за чиста питейна вода, както водят и до много други проблеми. В момента при нас има беженска криза която е огромно предизвикателство за нас, но все още не разбираме как тази криза ще се засили в близките години. Въпросът, който бих искала да задам, има за цел да подчертае ангажимента за поемане на дългосрочни цели по отношение на климата. Необходимо ни е краткосрочно намаляване на емисиите. И бих искала да попитам по какъв начин ние днес стигаме до ситуацията, при която има знания, използвани от научната общност и по какъв начин това отговаря на необходимостта от намаляване на емисиите как можем да използваме това, което имаме като опит в Европа на световно ниво, за да намалим емисиите. Благодаря, председателя. Мисля, че няма други желаящи да се изкажат. В такъв случай ще е, дам думата е, на нашата гостенка, за да отговори. Заповядайте. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да им отговоря. Първият въпрос а, а, беше много ясен. Какви са причините на тези, които са против? Бих казал, че през последните години имаше напредък. А, много голям напредък представлява факта, че страните си говорят. Хидрофловодородите са вещества, които са включени в международния списък и а, страните обсъждат в момента дали те да бъдат включени в протокола от Монреал. А, ние винаги сме използвали подхода на това да говорим по всяка тема по-отделно и в момента сме на път да постигнем синергия между двете конвенции, тъй като те по индиректен начин имат едни и същи цели, а именно да опазват околната среда в световен А, Опозицията, противниците имат редица причини. Първата свързана с комбинацията от редица параметри. Първо, сроковете. За всяка дискусия е необходимо определено време, за да се слушат аргументите, да се сегментират те, да се сравнят и да се предложат някакви решения. Друга причина са парите. Страните трябва да имат уверение, че многостранния фонд ще им плати разходите, които са необходими за извършване на преход. А, друга причина е, че е, на споразумението за климата трябва да бъде задължително между развитите и развиващите се страни а, и много от а, е, развиващите а, е, се страни за момента нямат задължения а, е, в рамковата конвенция на ОНЕ за изменение на климата. А, така че те ще имат а, две цели, с които да, да се справят, две цели за намаляване. Както за въглеродите, така за хидрофлоро въглерода, т.е. има графици за намаляване на двата вида вещества. А, за развиващите се страни а, това е много тежко и е голям проблем. Това са някои от причините на опозицията, на противниците. Искам да отговоря също така и на въпроса дали има напредък в преговорите или забавене. Когато аз се присъединих към дискусията, страните изложиха много аргументи за това, например, че от правна гледна точка няма да може хидрофлоровъгродите да се извадят от рамковата конвенция и да се включат в протокола от Монреал. В много региони все още има предизвикателства, сега още не успяваме да ги убедим, че има альтернативи за в бъдеще. Има други аргументи, свързани, свързани с финансовите изисквания. За да се постигне напредък, трябва да се отнесем към тези аргументи по различен начин и да убедим страните, че някои от предизвикателствата могат да бъдат преодолени и то да направим това по убедителен начин. Страните участват вече в продължение е, на 6 години в този е, е, диалог но а, сега те имат възможност на КОП-21 да а, обсъдят четири предложения за изменения, а, които ще отговорят на техните потребности по по-добър начин. А, има някои въпроси, свързани с селското стопанство и околната среда. Вие Казахте, че ние не можем да разглеждаме околната среда изолирано. Едно от предизвикателството на протокола от Монреал, въпреки големия е, успех, е, е, е свързано с химикалите, които не разрушават озоновия слой, но допринасят за глобалното затопляне. Когато обсъждаме е, и този въпрос е важен, когато обсъждаме е, въпросите, е, свързани с околната среда. А, ние изваждаме от употреба Бромида. Това е един химикал, който се използва предимно в селското стопанство. И въпреки, че селско-стопанските практики са най-трудни за променене, тъй като там участват много страни, вече имаме успехи в намаляване използването на метилбромида. И е, според мен трябва да се избере холистичен цялостен подход към въпросите, свързани с околната среда. И е, е, точно това се опитваме сега да направим чрез протокола от Монреал. Четвъртият въпрос. Третия въпрос. А, беше относно песимизма. Дали песимизма е оправдан? Беше, дадохте пример с Китай. А, мисля, че а, наистина има много въпроси, свързани с околната среда, от чието напредък ние не сме доволни. А, аз участвам в протокола от Монреал и в рамките на неговата структура аз разбирам защо този протокол се оказа толкова успешен. Както вече казах, има три основни неща, които обославят този успех. Първо, професор Граматикакис е, е това, че имаме научна общност, която не е национална, а международна. И тази научна общност алармира а, а, политическата общност. Това първо. Второ, имаме фонд, който покрива една част от разходите. Трето, имаме изисквания, които се отнасят както за развиващите се, така и за разви... развитите страни. И трето, имаме графици за намаляване на потребата на веществата. И тези неща са важни, когато страните започнат да обсъждат развитието след 2015 година. Защото а, имаме пример, имаме практики в рамките на протокол от Монреал, които могат да се използват от страните и в други области. А, Китай а, и игра доста положителна роля а, в дискусията в рамките на протокола от а, Монреал. А, а, но аз вече обясних какви а, бяха предизвикателствата. А, четвъртия а, въпрос а, беше I, I gave a за лесната цел. А, а, и дали на това се дължи а, успеха. А, Разглеждайки групата на противниците и това, което постигнахме а, а, в Дубай, а, бих могла да кажа, че а, дефиницията за това какво е успех зависи от а, решението на страните. Аз от името на секретарията мога да кажа, че сме много близо това, до това да започнем дискусия с групата на противниците. Страните вече са обсъдили какво ще бъде съдържанието на тази дискусия и какви ще бъдат ключовите области, в които искаме да достигнем до някакво решение. Бих казала, че сме доста близо до започването на формални преговори. В Париж ще има дискусия. За първи път на пленарно заседание ще се обсъдят четирите предложения за изменение. Ще, е, страните ще могат да задават въпроси и да получат отговори, свързани с конкретните разпоредби, свързани с всяко едно предложение за изменение Така че смятам, че а, имаме перспектива, а, очакваме да постигнем споразумение. Очакваме е, да започнем дискусия в Дубай, но аз е, е, споделям същата загриженост, която имате и вие, а именно, че конференцията на страните КОП-21 е свързана с Дубай и дали Дубай ще излъчи положителни сигнали, които ще помогнат на КОП-21 да се постигнат резултати. Въпреки това, аз мятам обаче, че ако в Дубай страните поемат политически а, ангажимент да включат хидрофлороводородите в протокола от Монреал, това ще се отрази положително върху дискусията относно измененията в климата. А, на а, въпроса дали предложението за изменение на Европейския съюз а, а, ще отслаби разпоредбите, свързани с флорните газове. Не бих влязла в тази дискусия дали предложението ще отслаби или ще засили дискусията. По-важно е, че Европейския съюз има решаващ пари, принос в дискусията, която водим в момента. Изменението, предложено от Европейския съюз, промени а, а, дискусията и а, а, се чуха а, доста а, а, свободни, либерални гласове на седящите около масата. И в крайна сметка ще има, ще има компромис между всички предложения. А, значението на предложението на Европейския съюз беше това, че имаше альтернативно предложение в дискусията. А, освен това предложение и имаме предложение на Северна Америка, на островните държави, които е, е, са принципно същите предложения, но с малко по-различни разпоредби и страните а, бяха ограничени, бяха така да се каже, заключени в обсъждането на едни и същи предложения, което не предвижи напред а, дискусията. Предложението на Европейския съюз а, и Индия внесоха разнообразие и деблокираха дискусията. И точно за това казах, че беше много важно, че за първи път през през юли а, а, имахме дискусия върху спецификата на всяко едно от тези четири предложения. Така че, независимо от това, а, о, кои изменения ще приемем, предложението на Европейския съюз изигра своята голяма роля, деблокирайки дискусията. Шестият въпрос се отнасяше до, not, not take... до качествения скок и възможностите, които са свързани с него. Са, тук има няколко е, неща. Първо, е, развиващите се е, страни трябва да бъдат е, убедени, че съществуват альтернативи на пазар. Мисля, че тяхната е, реакция е, е много логична, техният въпрос е много логичен. Е, протокола на Монреал, както видяхте, има три панела за оценка, единия от които е технологичен и економически. Този панел прави анализ на техническите альтернативи на пазара в глобален мащаб и калкулира някакви прогнозни разходи за, за прехода. С оглед на качествения сок трябва да се каже, че това, че има региони в света, които са променили своето законодателство и са дали ясен сигнал на своята промишленост, дава сигнал на развиващите се страни и насочва тяхната позиция по време на преговорите, защото им показва, че на пазара има альтернативи, но развиващите се страни не са се възползвали от механизма за финансиране. Смятам, че а, ние ще им предложим а, правилното решение в подходящо време. Ще ги накараме да се предвижат а, напред. Следващия въпрос. А, а, относно това изцяло да се премахнат хидрофлоровъглеродите и тяхното използване? Мисля, че вашето изказване вие вече дадохте е, отговор. Предвидени са средства в многостранния фонд и, както казах, трябва да се предложат альтернативи, трябва да се дадат сигнали на а, а, индустрията, че альтернативи а, е, има А, и това трябва да бъде част от а, решението, което ще вземат страните. И последните три въпроса. А, Относно елементите, относно това, което прави протокол от Монреал толкова успешен, мисля, че вече казах. Първо, управлението на околната среда, финансовия механизъм, присъединяването 197 страни към протокола това са факторите, които допринесаха за успеха на протокола от Монреал. Има още едно нещо, което бих искала да спомена в тази връзка. Протокола от Монреал се, е, се занимава само с някои специфични сектори е, на индустрията. Е, Въпреки, че Конвенцията за измененията е, в климата се занимава с една огромна област, въглероден е, диоксид е, има навсякъде свързани с енергетиката и така нататък. И ако сравним протокола с Конвенцията, трябва да кажем, че работата, която вършим в рамките на рамковата конвенция за изменение на климата на ООН е свързана с поне 10 пъти повече предизвикателство, отколкото тази на протокола. Имаше въпрос свързан с свободната търговия и с това дали свободната търговия е съвместима с опазването на природата и климата. А, мисля, че това е много интересен въпрос, но той а, надхвърля моите компетенции като генерален секретар. А, мога само да кажа, че ние много се занимаваме с международните разпоредби, отнасящи се до търговията. И е един от въпросите, свързан от много предизвикателства е на легалната търговия с химикали. и протокол от Монреал гарантира, че търговията с химикали поне ще бъде поставена под контрол. Освен това, работата на, на научната общност също се върши на глобално равнище. Панела за научни изследвания, научни анализи в рамките на протокола, осигурява сътрудничество на учените в световен мащаб. Е, този панел се председателства, съпредседателства от е, учени от е, нас, Кембридж, един съпредседател от Африка панела за научни анализи на всеки 4 години излиза с анализи, които информират политиците с много и им дава много специфични конкретни данни, свързани с озоновия слой. Много важна е също така връзката между озона и климата. И аз мисля, че това е много силен сигнал. Силен сигнал е това, че дискусията по протокола от Монреал започна възоснова на научен а, анализ, а именно, че тази група газове създава проблем с който политиците трябва да започнат да се занимават. И така започна дискусията. Надявам се да отговорих на всички въпроси, които ме зададохте и ви благодаря за възможността. And... Uh, Благодаря ви за отговорите. Мисля, че преди да приключим тази точка от дневния ред, редно е да попитам Европейската комисия, която също е тук, дали желая да вземе отношение. И освен това бих попитал защо Предложението на Европейския съюз за изменение на Мореалския протокол е, не е толкова амбициозно, колкото предложението за хидрофлуоровъглеродите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за много уместния въпрос. Експерт експертен въпрос получих, но пък ще реагирам на дипломатичния отговор на генералния секретар на конвенцията. 2007 година говорихме за постепенно извеждане от употреба на вещества, които изтъняват озоновия слой до 2020 година. Беше поставена целта за развитите страни и 2035 за развиващите се. 2010 за нас беше поставен срока САЩ, Австралия, Канада, Съединените щати бяха след нас. И е, в регламента е, по който регламентира тези вещества, имахме възможност да представим много амбициозни предложения. Не беше ни настигнал и продължава да не ни е настигнал развития свят. И когато трябваше да съобразим предложението си с най-важната цел в момента да постигнем пробив в преговорите, да предложим нещо, което да се приеме както от развитите, така и от развиващите се страни. Отстрани може да изглежда не толкова амбициозно предложението ни, но това е, е причината. Нещо повече, трябва да работим в хода на преговорите и очевидно развиващите се е, страни искат да притиснат развитите чрез това предложение. Частично исторически причини, частично тактически, ако трябва да обобщя. Благодаря. Може би вас не е толкова доволен. Тактика може... E В предложението на комисията няма да се затвори така или иначе тази пропаст, която е между Европейския съюз и останалите развити страни. Добре, може и да постигнете компромис, но не е разумно да започвате с компромис, преди този компромис да е договорен. Е, това е тактика също, но е друга тема. Е, мисля, че можем да приключим с тази точка от дневния ред. Трябва да благодарим на нашата гостенка за възможността да обсъдим този важен въпрос в навечерието на 21-та конференция на страните по конвенцията в Париж. Сега продължаваме Uh, следващата точка от дневния ред Мисля, че тя е много важна и актуална. На първите страници на вестниците тази тема неизменно присъства – затова добавихме нова точка в дневния ред обмен на мнения с Европейския съюз по въпроса за Volkswagen. До сега гласувахме едно изменение по действащия регламент за емисиите от автомобили, но резолюцията, по-конкретно с приятото изменение 7, настояваме за по-реална картина на емисиите. Добре знаем, че комисията работи по този въпрос, но видяхме какъв скандал се разрази. Съединените щати имаха доста възражения, но ние питаме дали ще има такъв проблем. Uh, Мисля, че е важно да обсъдим въпроса с комисията и аз искам да се извиня от името на всички, че така набързо организирахме тази дискусия и в последния момент ви съобщихме. Наистина вчера решихме. Като начало давам думата Жоана Шипковска от Генерална дирекция е, Растеж, за да ни представи позицията на Европейската комисия. После ще продължим разискванията. Заповядайте. Е, Благодаря много, господин председател. Добро утро на всички. Благодаря за поканата. Разбира се, ние много добре разбираме интереса на Европейския парламент в този случай. С удоволствие ще ви запознаем с ситуацията и това, което сме направили до момента, по какъв начин ние гледаме на проблема и какво възнамеряваме да направим през идващите дни и седмици. Първо нека ви уверя, че комисията е изключително притеснена от това, което се е случило и че ние приемаме тази тема много сериозно. Решени сме да стигнем до дъното на проблема. Първо ще видим какво се е случило, какви са последствията и какво е необходимо да се направи. Това, което сме направили до момента е следното. Първо, незабавно се свързахме с властите в САЩ, с Агенцията за защита на околната среда и с съвета за атмосферните ресурси на Калифорния, КАРП, за да решим какви ще бъдат следващите ни стъпки. Освен това се свързахме и с Volkswagen и с немските власти, които осигуряват типови разрешения. В момента Volkswagen провежда вътрешно независимо разследване, което на практика означава, че сме се съгласили от една страна да работим с щатските власти, от друга страна с Volkswagen и с други заинтересовани лица да се срещнем скоро и да видим какви са първоначалните резултати от проведените от тях проучвания. Разбирате, нещата са на много ранен етап – и като отговор на един от вашите въпроси днес е малко прекалено рано да се каже дали колите на Volkswagen в Европа са засегнати и от друга страна дали трябва да се е, въведат специални мерки за наблюдение на пазара. Това е нещо, което трябва да разгледаме и надяваме се, че през следващите дни ще разгледаме по-добре ситуацията. Междувременно търсим информация от всички пряко засегнати лица за протокола. Каква е рамката, в която ние работим и какво трябва да разгледаме? Първо, ние ве, така или иначе имаме ограниченията, зададени в регламента. Става въпрос за регламента, който не е свързан с въглеродния диоксид. Това е много важно. Та въпрос за изтичане на газове, не за въглероден диоксид и това е валидно за всички регистрирани коли. Не се притесняваме за това доколко са строги нашите ограничения. Вярваме, че тази част от системата е добре разработена. След това говорим за системата за типови разрешения. Т.е. това е системата, която позволява колите, които се продават да са безопасни, да отговарят на ограниченията за емисии. Тук имаме хармонизирана, децентрализирана система в Европейския съюз, което означава, че държавите членки трябва да се занимават с съответните проверки. Връщам се към онова, което вие споменахте, е, изпитване от страна на страните. Това е нещо, което комисията прави от доста време, тъй като знаем, че лабораторните тестове не винаги отразяват реалните емисии. И разработихме пакета, така наречения RD пакет, който ще се опитаме да приемем през следващите няколко месеца. В него точно това се опитаме да постигнем. МПС-тата, които се пускат, леките автомобили, които се пускат на пазара, отговарят на изискванията, за емисии и са безопасни. Наясно сме с това несъответствие и затова започнахме да работим, за да го отстраним. По отношение на системата за наблюдение на пазара, пак казвам, тя е децентрализирана, така че държавите членки трябва да дават типови разрешения възоснова на хармонизираната рамка. И по принцип, като последна мярка, несъответстващите автомобили се изтеглят от пазара. Ние знаем, че вероятно ще са необходими някакви корекции, така че започваме да работим по подобряване на механизма за наблюдение на пазара. Нещо, което е важен фактор в ситуацията, много наброй държави членки вече започнаха своите независими проверки. Германия, Франция и Италия са някои от тях. Започваме да си сътрудничим с тях. Осигурихме платформа, която ще ни позволи да разберем какво те са научили и да обменим информация. И последно, не е по важност, през идващите дни възнамеряваме да организираме среща на органите, които се занимават с издаване на типови разрешения в Европейския съюз. Искаме да видим какъв е техния опит, какво се случва по отношение на процесите и дали ще се наложи да се подобри допълнително системата за издаване на типови разрешения и одобрения. Така че това е, което възнамеряваме да правим от тук нататък през следващите няколко дни и месеци. С удоволствие ще чуя вашите въпроси, за да можем да навлезем по-задълбочено в дискусията. Благодаря. Благодаря. Сигурен съм, че ще получите много въпроси, защото броя на желаящите да се изкажат е огромен. Започвам с Питър Лизе. Благодаря, Джовани. Благодаря за бързата реакция. Благодаря на Европейската комисия за това, че беше толкова гъвкава и успя да дойде днес, защото имаме проблем. Става дума за човешко здраве. Нормите са въведени не за да пречим на някого, а защото емисиите са вредни за човешкото здраве. Имаме директива за чистотата на въздуха и когато а, бъдат надвишени заложените стоености, следват а, а, глоби и други мерки, който произвежда повече емисии, отколкото са допустими. А, това води до конкретни проблеми за хората и за общините проблемите с Volkswagen доведоха до тежка криза за работещите и за ползвателите. Най-важният въпрос обаче, който имам към комисията е тя вече спомена, но аз искам да знам малко по-точно, е следния. Сигурни ли сте, че това е проблем само на Volkswagen? Защото преди няколко месеца а, германската организация Umwelthilfe излезе с твърдение, че контрол в Съединените щати като цяло е по-строг и трябва да а, имаме предвид, че в Европа подобни измами се случват на много места. Европейците просто не следят и не контролират това. Или го контролират много по-слабо, отколкото американците. Искам да разбера дали други производители на автомобили а, също са правили такива измами, може би не в този размер, но все пак а, а, така, тук става дума а, един път за едно хикс. Това е а, актуалния а, а, скандал, но всеки, всеки шофьор а, а, знае, че автомобила му гори повече, отколкото е показал на тестовете. Това е друг проблем. За това мисля, че ни трябва един по-строг и по-реалистичен подход, не само при Енохикс, но и при разхода на гориво, например. Благодаря, Матис Гроте. И аз да благодаря на комисията за това, че е тук миналата или по-миналата седмица дебатирахме с комисията по доклада, който гласувахме днес. И аз повтарям още веднъж а, измамите наистина са много и резултатите са по-различни, отколкото в тестове условия. А, искам да попитам комисията, проверяват ли се автомобилите, как се проверяват, само по време на тестовете, прави ли комисията собствени тестове, ако да, кой ги прави, кога, ако не, защо не се правят такива тестове? Що се отнася до световния цикъл, бихте могли е, да ни дадете, може би, още малко информация. Кога най-накрая ще имаме някаква информация, която да става за ползване? и а, да повторя въпроса на Петър Лиза. Тук не става дума за някакво дребно нарушение, а, но от а, стандарта Евро 5, Евро 6, където аз бях докладчик и се борих а, за стандартите, мога да кажа, че тези стандарти се, се, се разводниха, но а, слуховете, че, че има измами, не са нови. Такива слухове има през последните 10 години непрекъснато. Искам да знам от комисията какво тя е срещу тези слухове, кой е извършвал проверки, Европейската комисия е пазителка на договорите, кой в комисията следи за спазването на стандартите. Thank you very much, uh, Благодаря много. Госпожа Герлинг. Oh, thank you, Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Очевидно тази тема съвсем наскоро беше обсъдена в комисията. Освен това гласувахме по законодателство за качеството съвсем скоро. Така че всички горе-долу знаем за какво става въпрос. Това обаче, което е притеснително, всъщност това, което е важно, е, че процесът в Европейския съюз е съвсем различен от този, който се използва в САЩ. Във връзка с изпитванията на място, т.е. изпитванията при оперативни условия, при нас това не е задължително, защото процедурата е различна, така че процеса за типови одобрения всъщност не е изненада за никого, не дава резултати, които съответстват на стандартите. Водим се, стигам обратно до Евро 4 като стандарт. И както ни каза комисията, не сме прекалено изненадани, особено тези от нас, които работят по темата. Например, аз и докладчиците в Сянка обсъдихме тези въпроси съставихме доклад, който беше гласуван тук в комисията и наистина, освен ако Европейската комисия не излезе с нов засилен и точен начин да се измерят емисиите при реално използване на автомобила, то тогава ще трябва да започнем да засилваме системата за мониторинг. Това в Европейския съюз. Това е позицията. Това, което аз искам да попитам комисията е следното дали разбират, че процесът за издаване на типове разрешителни е наистина а, с а, основни недостатъци. Имаха много години да оправят нещата. А, въпросът ми е към представителката на комисията. Вие сте относително отскоро на работа. И наистина, задайте си въпроса, този процес Отговаря ли на това, което ни е необходимо? Ще успеем ли да постигнем целта бързо, защото промишлеността се движи прекалено бавно. Надяваме се те да забързат крачката, но това не се случва. Искам да чуя какво смятате вие по отношение на това, какво трябва да се случи с издаването на типови разрешителни. Искам да кажа, че това не се отнася само за дизелови кури, коли, там наистина са много по-изопачени резултатите, но и при бензиновите двигатели може да имаме много по-добри емисии, ако имаме система за наблюдение. И те всъщност също трябва да бъдат взети предвид, вместо просто да насочваме цялата внима към вина към един тип автомобили. Благодаря, казва председателя госпожа Ятел Маняки. Kiitoksia puheenjohtaja ja Kiitoksia. Благодаря. за бързите действия, така че да може тази тема да бъде обсъдена. Благодаря и за това, че комисията е тук при нас днес. Скандала с емисиите на Volkswagen и тълкованията му едва сега започват, но това е като един зов за събуждане, за да контролираме емисиите. Що се отнася до нормите, наистина има огромна разлика между тях на хартия и а, на практика, за да можем да покрием тази разлика, трябва да имаме доверие между страните и да работим заедно. Наистина, отново искам да подкрепя това, което беше казано. Съвсем скоро ние гласувахме за едни по-надежни тестове, които се основават на реалните стойности при шофиране. И това означава, че и парламента, и комисията отчитат, че темата трябва да се доизчисти, тъй като доброто качество на въздуха е важно за всички нас. И за да можем да взимаме решения, са ни необходими факти. Необходим е обаче и контрол, за да сме сигурен, да сме сигурни, че това, което ни се предлага като маркетинг, отговаря на действителността. Мисля, че това също ще се окаже въздействие и върху преговорите по трансатлантическото партньорство. Преди ми се струваше много добра идея да имаме една система за контрол, или тази в Европа, или онази в САЩ. Но до известна степен явно сме подценявали системата за контрол в САЩ. Сега обаче вече ми се струва, че е добре да имаме две системи за контрол и мониторинг, защото европейците се грижат за своя интерес, за интереса на своята промишленост, въпреки че това води до вреди за околната среда. В САЩ може би нещата стоят по същия начин, но не знаем дали това е така, защото още не се е случило. И това наистина ще окаже влияние върху трансатлантическото споразумение. Очаквам тази, този проблем да бъде разгледан из основи, да погледнем в бъдещето и да сме сигурни, че това няма да се случи отново. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Гилонен. Господин председател, наистина е важно тази тема да влезе бързо в нашата програма, да проучим и да разясним всякакви възможни връзки и въпроси, свързани с него. Аз лично не вярвам, че само Volkswagen постъпва така. Има други производители, които също трябва да бъдат разследвани по подобен начин. Когато сочим с пръст, ние всъщност прекарваме доста време за да направим проучване и към момента трябва наистина да потърсим решение на проблема и решение за това как да възвърнем доверието на потребителите. По отношение на цялата тази тема, свързана с емисиите от МПС-та. Задават се въпроси за стандартизацията, за ценообразуването и какъв вид стандарти се използват при насърчаването на екосъобразни автомобили. Вярвам, че това е огромен скандал, огромна лъжа, която поставя под въпрос начина по който се изготвят политики в Европейския съюз, подкопава доверието на гражданите и е, поставя въпроси, свързани с опазването на околната среда. Благодаря. Благодаря. Господин Розлинг. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank, dass Sie das благодаря, господин председател, за това, че поставихте темата от дневния ред. Аз мисля, че тук става е, дума за измама в мащаб, който никой не е, очаква. Това е системна измама с очудващо големи размери. Но това, че резултатите от тестовете не отговарят на действителността, не е нищо ново. когато а, видим какви са тестовете за разхода на гориво и сравним с реалните а, стоености, ще видим, че положението е също, същото. Екологичните организации от години го твърдят. А, а това, че стоеностите а, за отработените газове а, надхвърлят 20 или 40 пъти това, което показват лабораторните тестове, мисля, че също не а, очудва никога. Мисля, че това е скандал, който засяга не само в Volkswagen, ще трябва и други автомобилни производители да признаят, че действителността е съвсем различна от действителността в лабораториите. Така че според мен трябва да преразгледаме цялата система на лабораторно тестване. Трябва да въведем тестове в практически условия. И Европа, с други думи ние, трябва да служим за за пример, не може да имаме директива и да не знаем е, какви са е, реалните емисии и реалния разход на е, горива. Тук не става дума е, само за големите германски предприятия, става дума за, е, за това колко надежна е екологичната политика на целия съюз. И не можем да искаме от общините да спазват нормите за чистота на въздуха, без да искаме същото от автомобилните производители, защото знаем, че голяма част от замърсяването се причинява от автомобилите а, трябва да а, а, излечем а, полуките и за нас. Това не е нито скандал само на Volkswagen, нито скандал само на автомобилната промишленост. Това е световен скандал, не е древно престъпление, трябва да бъдат взети мерки срещу него. Благодаря. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Наистина, много е важно че тази дискусия е включена в дневния ред днес. Благодаря на комисията, че е тук, защото комисията е доста засегната от тази измама, независимо дали става дума само за Volkswagen или пък и за други автомобилни производители. Проблема е голям, защото а, първо имаме законодателство. ако сме прецизни, колегите също го казаха, но, за съжаление, констатираме, че имаме проблем с тестването, с изпитването на автомобилите. Във всеки случай трябва да променим начина по който се тестват автомобилите. Трябва да се погрижим за това резултатите от тестовете да отговарят на резултатите в реални условия. И трябва да се погрижим за това да имаме хармонизиран подход в световен мащаб. Освен това, имаме нужда от тестове, които да отразяват действителното състояние на нещата, реалната употреба. Ние приемаме някакви норми, а, но тези норми винаги могат да бъдат заобиколени, защото никога не може да се предвиди всичко. Виждаме, че тук в автомобилите е вграден софтуер, който да извършва тази измама. А, виждаме, че а, доверието към нас се клати, въпреки че а, Европейската автомобилна промишленост има добър имидж е, по света. Загубено е доверие. Загубено е доверие към цялата европейска промишленост, не само към европейската промишленост. И точно за това сме загрежени. Ние не можем да се борим за растеж, за економическо развитие и така нататък е, без е, да обръщаме внимание на нашата промишленост, без да обръщаме внимание на това, че тя се позволява да извършва измами в други държави. Доверие може да се гради единствено, ако сме прозрачни. Всички наши автомобилни производители трябва да се придържат към правилата, защото на карта са заложени хиляди работни места. За това апелирам към всички, отправям апел към всички, към комисията да си върши добре работата и към промишлеността, да спазва правилата на играта, да работи прозрачно, за да се възвърне доверието. Преговорите за трансатлантическото споразумение ние казваме, че ще настояваме да се спазват нашите екологични стандарти, но какво доверие ще имат към нас американските ни пазари, след като ставаме свидетели на такъв скандал. Това, което трябва да направим е да спечелим обратно доверието към нас и към европейската промишленост. Начало с автомобилна. Сетанс. Да, аз се надявам, че комисията усеща гневът и безпокойството на членовете на нашата комисия. Един милион тона допълнително замърсяване идва от тези 11 милиона автомобила, за които става дума. Това е цялото количество емисии от земеделието в Великобритания, например. Мисля, че всички трябва да имаме отношение към а, този въпрос, включително и земеделието. защото промишлеността така и иначе върви а, натам. Това, което чуваме тук, е, преобръща с главата нагоре всичко, което сме чували за автомобилната промишленост, че тя работи най-добре, че търси общи решения. Някои вече го казаха, но аз повтарям е, въпроса към комисията. Е, сигурни ли сме, че и други не участват в такава измама? Имам предвид други производители на автомобили. Това са спешни мерки. Както каза и Джули Гърлинг, трябва много по-строги да бъдат изпитвателните процедури, защото в Съединените щати те се извършват независимо, докато ние, зави... докато ние тук разчитаме на онези тестове и техните резултати, които ни представят производителите на автомобили. Както каза и Джули Гърлинг, не бива да пренебрегваме и бензиновите двигатели. Не да се съсредоточаваме само върху дизеловите, за които се е, говори. Този скандал повече не може да се разраства. Благодаря. Господин Балас. On insiste beaucoup évidemment sur euh, l'aspect moral. Благодаря. Вече доста се каза за морала, за екологичните аспекти, за скандала в Съединените е, щати, но аз искам да се спра на един друг аспект, на демографския аспект. Европейската автомобилна промишленост работи по непрозрачен начин, защото не е, упражняваме достатъчно натиск върху тях. Ние не трябва да ги пазим гражданите, държавите трябва да направят така, че да няма повече измами те да, и, и всичко да стане а, прозрачно. Ако комисията, която има право на законодателна инициатива, тропне по масата, това ще предизвика вълна от реакции сред националните правителства а, и ще може да се повлияе на автомобилната промишленост с минимално регулиране. И ако продължим да съдим нещата, може да стигнем и до други развития. Господин Фелнер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията. Автомобилната промишленост е много политическа индустрия. Тя е символ на национална гордост много държави и така нататък. Мисля, че а, Volkswagen не е просто производител, е политически фактор. но и наскоро стана причина за... и въобще винаги е била причина за национална а, а, гордост. Същевременно обаче не може човек да мами, когато е на изпит и попълва тестове. Това го е научил всеки, всеки от нас. И трябва да има някакъв механизъм за е, следене на пазара. А, и е, аз се питам, можем ли изобщо да имаме някакво доверие на системата за наблюдение на пазара, след като една толкова чувствителна е, промишленост, е, източник на национална гордост е, и така нататък, нататък си позволяват такова, такова а, нещо а, и то в Америка. да ние очевидно не наблюдаваме нашите, нашите собствени герои, така да се каже. А, и ще кажа на комисията, че имаме нужда от някаква система за наблюдение на, на пазара, която да гледа, гледа как се извършват тестовете и така нататък. И можем ли наистина да разчитаме на децентрализирана система за наблюдение на пазара? Аз следя разпоредбите за регулиране на мисията в Съединените щати, но трябва, трябва да обърнем внимание също така и на, и на санкциите очевидно имаме някакви иллюзии и може ли комисията, ако обича да ни информира, какви са санкциите, какви са максималните санкции, с които а, разполагаме, за да накажем онези, които а, не спазват правилата. А, имаме ли някакви санкции? Ефективни ли са те и какво в най-лошия случай може да се случи на нарушителя. И накрая, но също много важно а, да, да попитам а, каква е информацията на, на комисията. Ако аз сега се опитам да си купя дизелов а, автомобил, а, ще може ли комисията да ми каже дали този дизелов автомобил на, на, на, на, на Volkswagen а, изпълнява европейския стандарт? Благодаря, господин Дотман. Äh, Благодаря, Кристофа Фянер каза много от нещата, които аз исках да кажа. а, а, мисля, че, мисля, че няма нужда да, да се питаме дали тези автомобили се продават само в Съединените щати или не. А, самия концерт призна, че този софтуер а, е а, вграден в 11 милиона автомобили. А, а, 10 милиона автомобили строи Volkswagen годишно, 2,7% от тях се продават в Съединените щати и няма нужда да сме кой знае какви а, е, математици, за да пресметнем, че а, е, този софтуер е вграден и в автомобили, които се продават навсякъде по света, в това число и в Европейския съюз. По отношение на разхода на гориво знаем също така, че в лабораториите се създават определени условия, които не отговарят на а, е, реалните условия условия, за да може да се занижи разхода с 10-15%. Тук в Volkswagen е а, вграден софтуер, който а, намалява стоеността на емисиите с 40 пъти. Мащаба е съвсем различен, но истинският скандал е точно този, който посочи Кристофа Фелнер, а именно, че ние не сме забелязали всичко това. И в целият този дебат, който много правилно се провежда, ме, ме е, е, очудва, че не се говори за това какво става с е, германските власти, които не са разкрили до този момент тази измама. И сега Съединените щати започват да налагат глоби за тези сравнително малко автомобили, които се продават там. Какви ще бъдат санкциите на Европейския съюз за стотиците хиляди автомобили, които са продадени в Европа? Няма такива санкции, защото не са предвидени такива. И това има е въпрос към комисията. Не е ли това един добър повод да, да променим из основи нашата е, система. Volkswagen ни показа, че децентрализирания контрол, който е възложен на страните членки, очевидно не работи. Друг един много хубав пример. Франция и Италия искат да въведат контрол за германските а, автомобили. А, смея да твърдя, че е, Италия и Франция не са загрижени а, толкова много за здравето на, своята, а, на своите граждани, а за своите автомобилни производители, защото те също произвеждат национални автомобили и искат да отслабят малко конкуренцията. Това е недопустимо а, с оглед на тази криза трябва бързо да излезем с някакво предложение. Апелирам към комисията да излезе с такова предложение, което да промени цялата процедура, да централизира контрола и така. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Топац. Thank you, Chair. The... E- Благодаря, господин председател. Най-лесният ироничен начин е да сменим името на тази а, фабрика и да наречем Volkswagen, което е шега на немски с а, Volk, което е немската дума за облак. Then... That's gonna help you. But... Това е за всички колеги, които не разбират а, немски, за да разберат, че по този начин ще разберем какво има в атмосферата. Време обаче не да се огледаме в огледалото. И има много случаи, в които сме направили грешка и можем да засилим правилата. Аз мога да дам пример със себе си. По време на на досието iLook, дали комисията си свърши добре работата, дали аз свърших добре работата. Извън соченето с пръсти, което е част от политиката, наистина трябва да помислим как работим в тази комисия. Благодаря. Thank you very much. And now, Mr. Uh, McGuinness. Госпожа Магинес. You, chairman, благодаря, господин председател. Благодаря много за това, че включихте темата в дневния ред. Изглежда, че много пъти сме разглеждали проблеми с промишлеността в тази комисия. Например, проблемите с фармакологичната индустрия, сега имаме проблем с автомобилната индустрия. И тук е необходимо да имаме пълна яснота. Става ясно, че част от органите са били наясно с проблема от доста време и може би са били свързани с насърчаване на проучването от извършено от университета в Вирджиния, което е било и финансирано. Всъщност, а, това, което каза шефа на Volkswagen, ние а, се предсакахме. Всъщност не, вие предсакахте клиентите си. Наистина се очудвам какво се случва на върха. Тази история е необикновена и от ден на ден става все по-странна. Слушах онези, които участват технически в разглеждането на този проблем и трябва да вземем преди това, което те казват. Говорим за споразумението за трансатлантическо партньорство и инвестиции. Ние сме по принцип над САЩ, ние сме по-зелени от тях, а, при нас всичко е по-добро, даже сме и по-красиви. Изведнъж се оказва, че в този случай изглеждаме зле. Така че това е момента да се пробудим. И наистина благодаря на комисията за първоначалните им изказвания. Необходимо ни е много, много повече. Това беше нарочен опит от САЩ в САЩ да се измами системата и гражданите. Така че трябва да знаем какво се случва в цял свят. Председателя, благодаря. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за това, че са тук с нас и за това, че обсъждаме тази изключително важна тема за гражданите така бързо. Говорим за САЩ и Volkswagen, но това е проблем, който наистина удря болезнена точка. Ние в тази комисия знаем какво се случва в Европейския съюз и въпросът е дали има и други такива автомобилни производители, защото накрая нещата опират до доверието, което в този случай е нарушено. Аз съм до известна степен притеснена, когато те ни казват, че говорим само за If discussions are held with Volkswagen. за озотни окиси. Как може да знаем, че става въпрос само за, озотни, за азотни окиси и за Volkswagen? Откъде да знаем, че подобни автомобили не се продават и в Европейския съюз? Длъжни сме да дадем ясен отговор на нашите граждани, защото на края на деня, в крайна сметка, здравето на нашите граждани е в опасност. Да, наистина вие засилвате контрола с тестовете, но наистина дали тези тестове не означават, че отново ще имаме заобикаляне на системите и замърсяващи автомобили, които се движат по нашите пътища. Искам да задам въпрос към комисията. Може ли да гарантирате, че тестовете в реални условия наистина ще доведат до по-малко емисии и дали има альтернативни процедури, които разглеждате, защото накрая трябва да имаме изключително строги правила. Това е ситуация, която обсъждаме от дълго време и първи приоритет трябва да бъде здравето на нашите граждани, както и качеството на въздуха. Така че трябва максимално скоро да се въведат подходящи системи за тестване, а не да чакаме и да предоставяме възможности на определени производители да се опитат да заобикалят регламентите и нормите, които в момента съществуват, както и бъдещите такива. Благодаря, господин Рейкалт. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на Нилс за това, че насочи пръста и към нас. Много често на зелените се гледа като на наивни, но трябва да кажа, че сега колегите изведнъж се изненадват че индустрията се опитва да ни измами и това бих аз нарекал изключителна наивност. Ние като цяло сме реалисти, ние от зелените. Може би тази дискусия е за друг път, но нека кажа нещата по друг начин. Хубаво е, че най-накрая всички се събрахме да обсъдим тази тема. Много често сме обсъждали темата, но никога при такъв разширен състав. Така че очевидно е необходимо да се появят кризи, за да можем да се задействаме. Тази криза е болезнена за Европа. Отново САЩ са тези, които са активни и те а, задават въпрос на Европа. А вие какво правите? Един прост пример знаем от 2007 година и то е част от регламента, че трябва да актуализираме тестовете и комисията казва ние работим по това. Е сега е 2015 година. Така че ако хората си задават въпроса защо Европа е толкова бавна, аз не мога наистина да им отговоря. И до известна степен ме е срам да кажа да, ние ги натискаме, но те казват, че още работят. Във всички тези обсъждания на новите тестове в реални условия говорим много с автомобилната индустрия как да разработим тестовете. Същата индустрия, която лъже, която казва не можем да отговорим на целите и сега нещата стават все по-трудни. Остава повече да почнем да се вслушваме в тях, така ли? Не може ли просто да спрем да ги слушаме, да се занимаваме с тях и да сме сигурни, че новите тестове за емисии при реални и емисии са правилни, защото наистина трябва да възстановим доверието и в законодателството на Европейския съюз. Това също в момента е заплашено. Друг въпрос към комисията. В регламента от 2007 година се забранява използването на така наречените коригиращи устройства. Оказва се обаче, че те са вградени в автомобилите, така че изведнъж тази а, индустрия използва нещо забранено по европейското законодателство. Така че Хайде да не отлагаме действията на Европейския съюз с години. Необходимо ни е повече решително си действие от страна на Европейската комисия. Знаем, че трябва да има Знам, че процеса за сега е национални решения, за да се допусне автомобила на пазара, но не може комисията да се бави и после да пита държавите членки, а вие защо не спазвате законодателството? Мисля, че ако наистина се използват коригиращи устройства, според член 5 това е абсолютно забранено, така че нещо трябва да се направи. И последен въпрос. Става въпрос за софтуер. Ние знаем, че софтуера знаем, че а, има начин да се излъжат устройства, така че а, да се намали да се намалят емисиите на, азотен, на азотни оксиди но не можем да върнем колите обратно. Не можем ли, извинявайте, да върнем колите обратно в сервизите и да махнем този софтуер? Това не би трябвало да е ядрена физика все пак. Всичко това е на лице. Знаем, че има проблем с Евро 6 и емисиите. Всички тестове, които аз съм видял, мога да ви кажа, че Volkswagen дори не са последни. Така че това се прави много често. Моля ви, направете нещо. Използвайте факта, че този тип коригиращи устройства са забранени и а, факта, че софтуера може да се промени, така че направете го. Може би е време да покажем поне веднъж на европейските граждани, че Европейския съюз може да бъде бърз. Благодаря, казва председателя. Госпожа Еби. Благодаря, господин председател. Какво да кажа? И аз се надявам, че комисията ще изясни този въпрос. Толкова много членове на нашата комисия ясно декларираха позиция. Тук ясно е, че пред европейските граждани трябва съвсем ясно да се каже какво е станало и може би тази е, Европа, е, която законодателства по този ред, а след това не може да си прилага е, законодателството, оказва, че страда от много големи дефицити. Не само по отношение на темата, която обсъждаме и други. И хората задават въпроси. Хората настояват за разследване, за проверка, за отговори, но не по принцип, а в спешен порядък. Оценките трябва да бъдат докладвани от Европейската Европейската агенция по околната среда трябва да докладва спешно 150 милиарда ни струват тези допълнителни емисии. 67 хиляди души годишно страдат от този проблем. Ние не можем да продължаваме така и за това настоявам за смеш... спешен отговор. Също така автомобилният а, сектор твърди, е, че се придържа към зелената философия, към екосъобразното производство, защото е, знае, че е, потребителите вече не желаят да купуват други замърсяващи продукти. Оказва се обаче, че те само го твърдят. Изключително спешно е да се види ясно дали се контролира правилно. И ако не е така, а то видимо не е така, трябва веднага да се премине а, към изпитвания при реални условия на пътя. Ние говорим тук а, в залата за различните видове и изпитвания, за а, типовите а, одобрения. И е, непрекъснато се опитваме да дадем така наречената гъвкавост на автомобилния сектор. Каква гъвкавост им е нужна на производителите на автомобили? Трябва да сме информирани и трябва да сме много по-строги в е, нашите екостандарти. Иначе бихме изглеждали много зле в очите на гражданите и на света. Благодаря ви, Скардини. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Очевидно, случилото се е скандал, който шокира всички. Но ни изуми, защото идва от страна, в която най-малко сме очаквали да се прави това. Германците винаги са били челните езици, както каза и Хайнс Флоренс, те са отличниците в политиката по опазване на околната среда, затова бяхме изключително изненадани. Бих искала да благодаря на председателя, че толкова експедитивно организира днешната среща и дискусия но трябва да е, е ясно, е, че не бива да е, смесваме ябълките с портокалите. Всичко по-отделно, иначе ще стане една бърканица. Все още не сме наясно с подробностите. Не знаем какво точно се е случило. Ако четем днешните вестници, ще е, видим най-различни догадки, коментари, сценарии, е, възможни е, причини за случилото се. Никой обаче не може да твърди със сигурност онова, което е написано. Дали това се случва а, само в Съединените щати, а, дали и нашите в Европа са със същите устройства. Говорим за един механизъм, който дава възможност да променя резултатите. Но много ви моля, това не значи измама, когато регламентите го позволяват. Ние сме приели а, нашите изисквания и те трябва да бъдат а, а, спазвани. Необходим е контрол, Очевидно в други части на света някои се справят по-добре с контрола. На други места пък се справят по-зле, отколкото с нас. Нека да не говорим само за това, че е далавера, че е измама, че е мушенгия. Не е точно така ако ние контролираме по-добре онова, което сме приели, ще можем да подобрим положението и е, ще предотвратим риска от по-нататъчното влушаване на положението. Не можем да приемаме законодателни актове на основата на една измама. А и освен това, то не е измама, пак е, повтарям, докато това не се изясни изцяло. Разбира се, изпитванията трябва да се правят в реални условия, при всякакви условия на пътя. Volkswagen каза, че в колите, които са оборудвани по екостандарта Евро 6, няма такова устройство. И е, тогава какво излиза? Не ми се иска да се объркваме и да прекратим лутанията и ясно да се ориентираме към система на контрол. Според мен това е слабата ни страна винаги. Добре, американците се справили, е, техния контрол е, е по-добър, те, те за първ път са установили е, тази нередност. Няма лошо, нека да го приемем като добра практика и а, да го а, приложим и в нашата система на контрол. Очевидно това ни е необходимо. Днес а, очевидно а, сме изостанали в очите на света. Какво се оказа един екип от, профи, от професори разказа какво точно прави е, автомобилната промишленост. В, е, е, в Париж се подготвя огромна конференция, за която говорихме с толкова много участници. И няма защо да да почнем да се замеряме с числа, да ще постигнем 10, ще постигнем 100, ще постигнем 1000. И нека не се заблуждаваме. Американските тавани за емисиите а, е, са по-низки, отколкото европейските. Не бива да допускаме поредната грешка. Трябва да запазим трезв и ясен разсъдъка си, да вникнем в случилото се и да почнем от е, индивидуалните е, виновници, от отделните производители, да видим дали а, има измама или не и оттам нататък а, да можем да направим обобщения. Няма защо да заклеймяваме с лека ръка цяла Европа, целият сектор, всички производители. Според мен е въпрос на контрол този проблем. Е, една herr Eftersom jag tycker det här är så... Благодаря. Това е нещо, е тема изключително важна и затова трябва да се изкаже народния си език. Колегите ще се съгласят с мен, че в тази измама има голяма доза цинизъм. Споделям фрустрацията на колегите, споделям тяхното желание да се подобри системата, да се подобрят а, а, системите за подобряване на законодателството. Подчертавам, а, че е изключително важно нашите решения да се прилагат на практика. Съгласна съм, че не можем да си позволим да губим доверие към нас, защото иначе ще изглеждаме беззъби, като хора, които приемат някакво законодателство, за да пазят здравето на хората, а то не се спазва. Е така че аз а, а, отправям предизвикателство към комисията. Много колеги казаха, че комисията трябва да огледа ситуацията като цяло. Аз обаче смятам, че комисията трябва да проведе едно по-масштабно разследване и проучване, за да види по какъв начин осъществяват контрол националните контролиращи органи, за да установи какво правят автомобилните производители от всички страни членки, за да, може, за да могат нашите граждани да не имат доверие и за да предотвратим разрастването на пазара трябва да защитим единния пазар. Необходимо ни е разследване не на отделните държави, а на европейско равнище върху целия единен пазар, за да видим до каква степен това явление се наблюдава на един европейски пазар. Апелирам към комисията да започне да проверява работата на националните контролиращи органи, за да види какво става не само заради хората, а и заради е, работата, която вършим в комисията Енви заради доверието към нас, а искам да кажа на колегите от всички политически групи, че наша обща отговорност е да разработим нови системи за тестване. А, много от вас а, казаха вече това. А, но аз е, обръщам специално към тези групи, които в миналото не са обръщали толкова голямо внимание, а, защото иначе ще плачем с крокодилски сълзи, ще, ще покажем е, а, немалка доза лицемерие, ако не го направим. Трябва да видим дали подхода, който сме избрали е, е, е правилен и ако да, нека да работим за по-хармонизирани системи за тестване и проверка. Ето за това призоваваме ние от групата на социалистите и демократите. И накрая искам да кажа на комисията, че а, тя, независимо от анализите за това до каква степен е засегнат единния пазар, а, трябва да направи предложение за това как да продължим напред и как да подобрим нашите системи за тестване, защото очевидно парламента вече е убеден, че това е нещо много важно. Господин Перик. Бл... Флоренц. Бяха ми необходими два дни, за да разбера какво става. Не мога да приема в никакъв случай това, което се случва. Направо нямам думи. А, искам а, да добавя няколко думи към това, което казах колегите. Доста вече наругахме Volkswagen, макар че това никога няма да бъде достатъчно. Въпросът е а, какво да правим. Мисля, че Европа след Украина, ислямска държава и така нататък е изправена до стената. Можем да погледнем на тази ситуация обаче и като на шанс. Много колеги казаха, че комисията трябва да предприеме масирани действия. Аз мисля, че вие ние си говорим с грешните хора. Трябва да говорим с съвета, защото съвета блокира нашата работа. Съвета не осъществява контрол. Сега ще ви кажа какво пише в рамковата директива. Комисията Янус Пот, Януш Поточник, когато много пъти съм нападала по този въраз, ми каза а, а, Кархайнц, ако искам да взема проба от водата от Рейн в Кел, не мога да се обърна към Брюксел, трябва да се обърна към Берлин. Берлин да възложи задача на федерална провинция Баден-Вюртенберг, от Баден-Вюртенберг да се обърнат към властите в Кел. В повечето случаи водна проба никой няма да получи. Комисията може да се изправи на главата си, няма да има никакви резултати. А, мисля, че тези, които пречат на спазването на европейските разпоредби, са нашите собствени държави, моята в това число. Ние а, сме направили разпоредбите така, че правителствата на националните държави да имат огромна възможност за тълкуване, да имат огромна свобода на действие непрекъснато се, се съмняваме, че ни лъжат и че ни мамят и непрекъснато правим някакви а, компромиси. Е, а, аз призовавам непрекъснато съвета да ни прати квалифицирани представители, да чуят колко ядосани сме ние. Комисията изобщо не може да направи това, което очакваме от нея трябва да дадем в ръцете на комисията инструменти, с които тя да може да работи. Не искам да напада нито германците, нито французите, нито италианците. Никой няма нужда от това. Но комисията трябва да има инструменти, с които да привлече под отговорност всички тези държави. Комисията за сега не разполага с такива а, инструменти. Една много известна министърка на околната среда на Федералната република е, която е, председателства е, съвета, тя в момента заема малко по-висока позиция и ми каза, знаеш ли какво, Карл Хайнц, когато си е, е, в съвета, няма да приемеш инструменти, които три месеца по-късно ще се обърнат към тебе. Ето това трябва да преодолеем. И съм съгласен с това отношение с колежката Гърдини. Но много би било хубаво, ако завишим стандартите, но това няма да ни помогне. Е, нека да вземем пак пример с водната проба. Януш Поточник сметка а, не е компетентен за взимането на а, водните проби а, в Германия или във Франция. Това се решава в страните членки. трябва да си спомним а, какво каза Юнкер. Не Европа е допуснала грешки, страните членки са допуснали грешки. А, липсва ни малко повече общност. Трябва да преодолеем нашите а, национални егоистични настроения. Само като погледнем към източната а, граница, ще ни се изправят косите. Няма значение дали сме червени, черни или жълти. Имаме нужда от авторитети в Европа. Е, изложихме се до краен предел. А, лобистката работа на а, автомобилната промишленост ще се а, е, промени от днес за утре. Те ще дойдат на колене да се разкаиват пред нас и ние трябва да се възползваме от това. А, благодаря, господин Перик. Госпожа Перик. Благодаря, господин председател. За какво става дума днес? Става дума за доверието на нашите граждани в нашата политика и в нашия парламент. Точно за това става дума. Европейският гражданин е извадил пари, купил си е скъпа кола, смята, че си е купил качествена кола и след веднъж се оказва измамен. Тук става дума за измервания, за наука, за основа, на която се създава законодателството. те, моите а, избиратели биха поискали от мен едни и същи правила за всички сектори. Ще изчакам да видя а, какво ще каже съдебната система, но мисля, че това не е тема, която касае националните държави, това е тема, която касае единия пазар. Трябва да направим нещо, иначе няма да стигнем до никъде. И сега ще кажа няколко думи за. А, изследова... научно-изследователската работа. А, трябва да внимаваме да не се стигне до война между производителите, която да не се основава на факти. Карл Хайнц, ние наскоро говорихме за индустриална етика. Какво става сега с индустриалната етика? Много са отворени въпроси. Госпожа Кадемак. Ja, ein herzliches Dankeschön. Uh glaube, die beste мисля, че а, и най-доброто законодателство на европейско равнище няма да спре престъпната енергия. Наша задача като законодател обаче е да помислим дали не стимулираме развитието на такава криминална енергия. Можем да ограничим развитието на криминална енергия е чрез контрол. И то трябва да превърнем контрола от самоконтрол във външен контрол следя дискусията а, и мисля, че тя засяга не само Volkswagen. Подобни измами имаме и в сектора на хранително-вкусовата промишленост колегите, които днес настояват за по-строг контрол. Когато говорим за храни, казват няма нужда от минимални стандарти, индустрията си прави сама стандарти, селското стопанство си прави само стандарти, нямаме нужда от задължителни стандарти. А сега виждаме, че даже когато сме задали стандарти, ако контрола ни не работи, ще дойдат от Съединените щати и ще ни кажат за какво става дума. Така че няма нужда да замитаме под килима а, проблема. С оглед на непрекъснато намаляващите бюджети на страните членки, а, трябва да кажем, че не можем да допускаме да се пести от контрол и да се възлага контрол на самите предприятия, като им се казва контролирайте се сами. Станахме свидетели към предателство към околната среда и а, а, потребителите. А, трябва да се опитаме да не предадем и десетките хиляди работници и служители на концерна Volkswagen защото мисля, че в крайна сметка този скандал ще удари по работниците, които в никакъв случай не са го причинили. Също така трябва да а, помислим за механизма за санкции, тъй като години наред сме оставили печалбите да текат към джобовете на акционерите, а сега санкциите да се понесат от предприятието да бъдат съкратени работни места. Ето това не бива да допускаме. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. И сега последено не по важност. Господин Белет ще приключи дебата. Much, uh, Благодаря много, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото повечето неща вече бяха казани. Ще продължа да говоря на холандски. Искаш ли... Е, добре. Op vlak van eh, milieunormen en uitstootnormen. Мнозина колеги казаха, че са шокирани. Имаме нормите за е, емисиите, по-строги, отколкото при е, американците, но сега изведнъж се събуждаме и виждаме, че американците контролират много по-добре от нас. Азотните оксиди причиняват десетки е, хиляди смъртни е, случаи. Е, същото се отнася и за фините прахови частици е, нормите са ясни и трябва да се е, спазват. Трябва да се установи кои са виновниците, е, да се види какво точно се е случило. По-нататък, предприятията сами могат да избират е, кой ще упражнява контрол върху е, тях. Това обстоятелство показва, че положението не може да продължи по, по същия начин националният контрол с съответните компетентни органи следва да разработи, прилага процедури за независим контрол. А що се отнася до ефективните емисии и устройството, което позволява да се представят по различен начин е, резултатите. Трябва да се прави разлика между изпитванията в лабораторни условия и изпитванията в реални условия по пътя. 2006 и 2007 и 2009 ние приехме регламентите, които отразяват тази разлика. Благодаря. Благодаря за много интересните разисквания. Над 25 души пожелаха да се изкажат от страна на Европейския парламент. Мисля, че това само по себе си е достатъчно ясен признак колко голямо значение отдаваме на темата. Преди да дам думата на комисията, аз също искам да задам въпрос – Смята ли комисията, че е необходимо да има европейски орган, който е в състояние да контролира дали се спазват ограниченията за емисиите? Дали ни е необходим такъв контролен орган? Сега давам думата на комисията да отговори на безкрайния ни списък въпроси. Благодаря. Thank you very much. Uh, благодаря. Господин председател, надявам се, че имам повече от 3 минути, за да мога да отговоря на всички зададени въпроси. Първо искам да благодаря за всички коментари, въпроси и наблюдения, които чухме. Те са от изключително значение и на всички тях трябва да се отговори. Както и самия вие казахте, това е първоначална дискусия, така че на някои от въпросите ще мога да направя само първоначално наблюдение искате да работим при пълна прозрачност, така ще бъде и поради тази причина ние ще бъдем готови да докладваме всеки път пред вас, когато има нещо ново, до което сме стигнали. Тъй като днес времето започва да свършва, ще го направим по време на някои от следващите ви заседания. Започвам с въпросите по реда, по който бяха зададени. Опитала съм се да отговоря на подобните въпроси на куп. Основният въпрос, който много от вас зададоха е дали сме сигурни, че проблема засяга само Volkswagen или проблема касае само САЩ. Както казах в своето първоначално изказване, това е основният въпрос, който трябва да проучим. Взехме предвид всички неща, които бях казани, за да се опитаме да видим какъв е мащаба на проблема. Как да сме сигурни дали това засяга само Volkswagen и САЩ. Ами един от начините е, начините е да се проведат тестове за съответствие на автомобилите и да се измери какво се случва. Няма друг начин, по който да проверим кой а, друг би могъл да участва в този проблем и къде. В момента, в който тази информация е на лице при нас, ще бъде публично повестена много въпроси, засягащи европейската система, американската система, както и, както и идеята, че може би системата в САЩ е по-добра или се прилага по-ефективно. Бих искала да бъдем прекалено внимателни преди да започнем да си вадим изводи за ефективността на американската система и ефективността или липсата на ефективност на европейската система. Защо? Тези, два, тези две системи са абсолютно различни и не могат да се сравняват. Причината да се правят проверки от независими органи в САЩ е, че по принцип при тях няма орган, който разрешава даден автомобил да се пусне на пазара. Това се прави от производителя, а при европейската система е наопаки. Има един орган, който дава типовото разрешение, който казва, че автомобилът е готов да бъде пуснат на пазара. Така че нещата са съвсем наопаки. Освен това има проверки, които се правят по време на жизнения цикъл на автомобила и те са различни в САЩ. Много е трудно директно да кажем, нашата система не е ефективна. Тя е децентрализирана система, при която отговорността се носи от държавите членки и, да кажем, системата на САЩ е много по-добра. Всичко това е относително и преди да си извадим изводи от тази ситуация, трябва да подходим много внимателно, това ще отнеме време, трябва да проверим ефективността на системата. Както споменах, ще направим среща с техническите органи, за да видим какво се случва в държавите членки и да видим дали са, дали са необходими допълнителни мерки. Отново призовавам към предпазливост нека не правим изказвания, че цялата система за издаване на типови разрешения в Европа е а, са сериозни недостатъци. Имайте предвид, че тестовете в САЩ също са лабораторни тестове, така че тук няма разлика с Европейския съюз. От тази гледна точка ние променяме системата, искаме да започнем да работим с тестове в реални условия, които са много високотехнологични. Ще се върна на това след малко. По отношение на тестовете, които в момента разработваме, дали ние изпитваме автомобилите ли разчитаме на това, което се прави в заводите на производителите. Ние имаме своята техническа база, в която може да се извършват такива изпитвания. Работим с научни центрове. Много задълбочено се изпитват колите и точно това ще направи, когато работим по пакета RD. And, and I stress independent testing. And... За, в, за, за изпитване в реални условия и наистина тогава ще видим дали правилата, които се опитваме да предложим, са достатъчно оправдани. Сега за факторите, свързани с съответствието и колко строго можем да подходим. Дискусията на 3 септември беше проведена и по време на нея ние казаха много повече за тестовете в реални условия. Трябва да се придържаме към програмата и към правилата, която обясни, които обявихме в началото на месеца. Започваме да отчитаме неточностите при тестове в реални условия. Не става въпрос за манипулиране на официално зададените ограничения на емисиите. Просто трябва да видим какво се случва по време на самия тест и там има ед, а, един марш, с който работим. По отношение на тестовете за съответствие, в момента навлизаме в последен етап на преговорите по втория пакет и това, което казах и миналия път, все още е валидно. Опитваме се да приемем този втори пакет до края на годината. Знаете, че методите за изпитване вече са приети и одобрени от държавите членки през месец май, така че регламента за методите на изпитване трябва да бъде финализиран и прият през месец януари. След това идват трети и четвърти пакет, които ще бъдат разгледани по време на следващата година. Те са свързани с оперативното съответствие и някои други неща. Сега, за строгостта на правилата, които искаме да приложим. Те наистина са важни. Системата за типови одобрения. Говорих по това, но искам да добавя и нещо, което е свързано с този конкретен случай и така наречените коригиращи устройства трябва да имаме предвид, че това е първия път, в който сме а, установили използване на коригиращи устройства в такъв мащаб. Да, наистина. Производителите могат да използват методи, които не позволяваме или насърчаваме. Такава е действителността. Трябва да имаме много строги правила и много силна система за изпълнение това, което трябва да съществува. И ако то не е на лице, ние ще проведем разследване. Не можем обаче да отречем, че се използват коригиращи устройства. За първ път обаче това се случва в такъв мащаб, така че вие сте прави. Правилата съществуват, държавите членки трябва да налагат тези правила. Тук нямаме никакво поле за неяснота. Това, което прави този производител е напълно незаконно и сега по отношение на въпроса какво можем да направим, за да а, осигурим изпълнение по отношение на типовите разрешения. Ако колата не отговори на условията за изпитване, тя не получава разрешението. Какво обаче се случва, ако колата премине изпитването? Има различни мерки, които могат да се използват от държавата членка. Ако имаме привидно минаване на теста, може да се оттегли разрешението. След това стигаме до въпроса за наказанията. Вие попитахте какви са те и до каква степен ще имат превентивен ефект. Тук вече нещата излизат извън компетенция на комисията. Това е решение на държавите членки. Техните национални органи трябва да решат какви санкции на какво ниво трябва да бъдат приети. Вие казахте, че отговорът трябва да бъде силен. Така е но а, отговора трябва да идва от всички нас, отпора трябва да идва от всички нас, така че ние сме много съгласни да работим заедно с парламента и съвета по отговора на тази ситуация. Така че имаме възможност за наказания. при използване на коригиращи устройства нещата опират до наказателното право в държавите членки на европейско ниво. Има рамка, това ви го казах. Има рамка, правна рамка и на ниво държави членки. Въпросът е какво могат да направят държавите членки извън това, което вече са направили, за да може правилата да са по-строги или да бъдат реално изпълнявани. За да приключа с тази част, ще ви кажа, че се опитваме, ще се опитаме да обсъдим тези теми и с националните органи за издаване на типови разрешения. Ще видим какво можем да направим и до каква степен можем да се справим и да разгледаме този проблем. Прозрачност. А, надзор на пазара наблюдение на пазара. Може би тук трябва да уточня, че след като знаехме, че има някакви проблеми с начина по който се извършва наблюдението на пазара, вече в рамковата директива за типовите разрешения сме излезнали с предложение по отношение на по-строги правила за изтегляне от пазара. И ако това е необходимо, разбира се, ние ще разгледаме дали трябва да се разпишат допълнителни мерки. Знаем, че мерките за наблюдение на пазара не са най-добрите и от гледна точка на това, което се случи, ще видим дали има нещо друго, което би трябвало да бъде отчетено. Въпроса. Какво са направили от немския орган, който отговаря за типовите разрешения, както и от другите органи? Както казах, ще имаме среща с тяхни представители съвсем скоро. Ще проследим и националните разследвания в държавите членки и възоснова на това ще се опитаме да отговорим на този въпрос. След това, дали е необходимо да има единен орган, начина по който нещата са са построени в САЩ, мисля, че точно сега не е най-подходящия момент да отговоря на този въпрос. Службите на комисията преди известно време разглеждаха този вариант, но отново трябва да видим дали ще имаме единен подход. Това, което е подходящо за един пазар, не е подходящо за друг. При всички положения, ако искаме да променим нещата коренно, трябва да го направим с ясно съзнание, поемайки пълната отговорност. Отново, дали има надежност при тестовете в реални условия? Тези методи и тестове, които възнамеряваме да предложим, са такива, които са наистина много високо технологични последни достижения на технологията. Ако технологията се промени, разбира се, ще трябва да променим правилата, но също време не трябва да вярваме, че дори и перфектно законодателство и най-последни технологии ще решат всички проблеми. Искаме да намалим и елиминираме този тип нередности, особено в такъв мащаб и от този тип, но все пак има ограничения в силата на законодателството. В момента обаче тези тестове, които обсъждаме, са наистина много високотехнологични. по отношение на това, че ограниченията са по-строги в САЩ, отколкото в Европейския съюз. Това не е задължително така. Може би нещата са така по отношение на въглеродния диоксид. А вие казахте, че аз говорих само за азотните оксиди. Но не казах това. Казах, че нещата засягат азотните оксиди. Не съм казала, че не засягат въглеродните диоксиди. Съответните ограничения в САЩ и Европейския съюз се различават, но разликата не е много голяма. Отново казвам, и при тях тестовете са лабораторни, така че параметрите са много подобни. Мисля, че това беше всичко. Извинявам се, ако не успях да отговоря на всички въпроси и разбира се, ако има още нещо, с удоволствие ще ви отговоря. В залата се говори без микрофон. Имаме искане за изказване от страна на господин Гроте. Още веднъж един въпрос, на който трябва да отговорите с да или не. Комисията до този момент не а, е, разполага с никакви сведения за това, че се използва софтуер за изключване на определени системи в Европейския е, съюз. А относно отклоненията в реални условия от тестовите резултати, са ви известни. До този момент обаче нищо не сте направили по този въпрос. Не сте отправили предупреждение към производителите. Вие знаете за тези отклонения в Съединените щати е констатирано, че те са 40 пъти по-различни от тестовете. Знаете за тези отклонения. Направили сте нещо срещу производителите, които допускат тези отклонения? Кажете да или не. Давам думата на комисията. Благодаря много за зададения въпрос, казва представителката на комисията. Първо, има правомощия, които са дадени на комисията и а, които са свързани с действията на комисията. Тук говорим за тя, две от тях. Първо, правна рамка и второ, изпълняване на законодателството, ако държавите членки не спазят това законодателство. Тоест, ако държавите членки не транспонират и изпълняват законодателството, комисията трябва да предприеме действия. Извън това, говори се без микрофон, не мисля, че мога да ви отговоря с да и не, казва представителката на комисията. Вашия въпрос е доста по-сложен и точно това се опитам да обясня. От правна гледна точка, отново се говори без микрофон. До този момент Имате ли информация за това, че в Европейския съюз производители използват софтуер за изключване на определени системи? Въпросът е много въпрос. До този момент има ли такава информация? Добре, всъщност вие зададохте два въпроса, сега се опитах да отговоря на първия. Нека първо да се опитам да отговоря на първия и след това ще говоря за тези коригиращи устройства. Говорихте и за тестовете, за това искам да ви отговоря. Ние сме поели своята, своите задължения на регулатори, това е много ясно. По отношение на коригиращите устройства, това е един от проблемите, който сега сме задължени да разследваме. В момента не мога да ви кажа да или не, в момента в който получим ясна реакция от страна на националните органи или на видим каква е информацията на източниците на комисията, ще мога да ви отговоря. В момента не бих могла да ви отговоря по друг начин. Thank you very much for uh... Благодаря много за този полезен и важен дебат. Благодаря на комисията за това, че дойдоха, за това, че приеха така бързо нашата покана. С това приключваме заседанието на нашата комисия. Благодаря.